Buenas tardes, colegas. Reanudamos la sesión. Откриваме отново заседанието. Протокола от заседанието от вчера са на ваше разположение. Никой не е поискал думата по тази тема. Няма желаящи да се изкажат, така че можем да приемем че протокола на заседанието е прият. Първата точка в днешния ни ред е устен въпрос.